точка изявление на комисията, свързано с подготовката на работната програма на комисията за 2016 година. Още в началото искам да посоча, че няма да има а, процедура свързана с спонтанните изказвания, няма да има и а, сини карти. Тоест от всяка политическа група ще има по един оратор. Думата има първият съместник председател на Европейската комисия, господин Тимерманс. Благодаря, господин председателю. Преди 10 години точно в Лондон 52 души загубиха живота си и стотици бяха ранени. По време на ужасен атентат. Много добре си спомням тези дни. Аз си е, спомням изблика на солидарност в Лондон, в Обединеното кралство и по света и най-вече в Европейския съюз. Искам да спомена това в началото на а, моето изказване днес, защото смятам, че ние, европейците, независимо каква е нашата позиция, свързана с европейската интеграция, с европейското сътрудничество, в този момент всички усещаме, че имаме обща съдба. Независимо какво правим, обикновено, ние имаме едно общо задължение да работим за благото и сигурността на нашите граждани. Имаме едно, един общ дълг. Тези варвари, тези нихилисти не трябва да имат възможност ам, да нарушават покоя на а, европейското общество. Говорим тук за човешко достоинство, говорим за общите ни ценности. Ако погледнем ам, към последните няколко години, виждаме а, е, какви са били предизвикателствата. Ам, свързани с нашата работа, създаване на заетост, на економически растеж, заплахите от тероризъм, Гърция. Това са предизвикателствата, които сме отразили в работната ни програма за тази и следващата година. Нека да очертая някои от аспектите за в програмата за 2015 година. Повечето, повечето от задачите по тази програма са е, свършени благодарение и на Европейския парламент. Инвестициите вече са в ход. Има стратегия, свързана с миграцията, вътрешната сигурност, инвестициите, корпоративният данък и така нататък. Тези, с тези теми ще се занимава администрацията на тази институция и на нашата през следващите месеци и години. Ще се преразгледа етикетирането, свързано с енергетиката. Около 40 пред... законодателни предложения са се влели в стратегиите, които вече посочихме. Има и 140 предложения, които а, са висящи сред. а са законодателите. Законодателството, ако трябва да цели решаването на големи проблеми, то ще го създаваме това законодателство. Но говорим тук за услугите от обществен интерес, за създаването на съюза за капитали и други такива важни теми. Преди края на годината искаме да ви представим един а, всеобхватен пакет, свързан с а, Европейския паричен съюз. Нещо друго, което искам да кажа и което е на сърцето на, на нашият. А, председател господин Юнкер. А, именно пакета за инвестициите, пакета за мобилността. Има и ориентировачен дебат за социалната политика, който ще бъде проведен след лятото. Искам да подчертая, че има нужда от трима, за да се получи тангото. Има е, отговорност, която се споделя от всичките три институции. Ето защо а, е, ние а, е, преразглеждаме междуинституционалното споразумение, за да а, постигнем едно по-ефективно законотворчество. Никол Смит представлява председателството и господин Верховщад представлява парламента в тези преговори. Ние искаме да се консолидира годишното планиране и програмиране. Като се вземат предвид тези разпоредби и специфични спогодби между парламента и комисията, ние, ние ще продължаваме да зачитаме това рамково споразумение и а, зачитаме всяка от ролите на институцията в рамките на договорите. И по този начин нашите общи усилия ще доведат до добри резултати, така че да се справим с предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз. Нека да ви посоча сега някои от аспектите за подготовката за следващата година. Ориентировъчният дебат ще се проведе след една седмица. През септември ще направим оценка на това, което е постигнато и ще обсъдим а, какви са предизвикателствата, които ще бъдат включени в обращението за състоянието на Съюза го страна на господин Юнкер. Комисията ще се ангажира активно в диалог с парламента и това ще е в съответствие с рамковото споразумение. Държавите членки ще обсъдят въпроса и в, по време на срещата на министрите. Както казах, през септември господин Юнкер ще, упра... ще ам, направи обращение за състоянието на Съюза. През 2016 година ще се концентрираме върху 10 приоритета, които са обсъдени ам, от господин Юнкер с вас. В хода на тази година ние ще се фокусираме върху това да постигнем заложеното в нашата програма. Моля ви да запомните, че това са основните теми в нашата програма и това са основните предложения, около които ще се работи. Ще има и средносрочен а, преглед, който ще е от голямо значение за нашите институции. Необходими са постоянни усилия предвид ам, ам, предизвикателствата, през които сме изправени. Необходимо да сме прагматични и да сме ориентирани към резултата, т.е. да се предлага законодателство, което може да бъде прието. Ако а, е, има и работата да се а, е, ускори и да се организира по-добре, разбира се, ние ще направим всичко възможно в тази посока. Само и само да постигнем по-добри резултати за нашите граждани. В заключение, господин председателю, очертаване на приоритетите и по-добрата организация може да въде до там, че гражданите да гледат на, на Европейския съюз не като част от проблема, ами като част от решението на, решаването на този проблем. Нека да работим усърдно, има толкова много предизвикателства пред нас, има толкова много резултати, които очакват от нас гражданите. Нека да се обединим и да работим заедно. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към ораторите от политическите групи. Йозеф Сайер за 5 минути от името на НП. Uh, Благодаря. Господин председател, господин заместник председател на комисията, тук често казваме, че в момента сме в много тежка ситуация в нашата история и смятам, че тази седмица това е особено валидно, но все пак трябва да продължим да работим ефикасно. И Разискването на програмата на комисията е точно такова ефикасно занятие. И Радвам се, че заместник председателя на комисията направи кратко описание на ситуацията, за да ни напомни какво се случи. Бих казал от страна на НП, че е, комисията наистина работи и добре. Пакета им инвестиции, както и много други инициативи, бяха много добре поставени. Ние от страна на парламента искаме да подкрепим този процес, за да може той да продължи. Тези енергийни стъпки, тези енергични стъпки, извинявайте, трябва да продължат все така. Някои са изтълкували погрешно решението на парламента от януари за липсата на подкрепа на резолюцията за програмата на комисията. Знаете, че годината с избори не изисква подобни резолюции, подобни гласувания. Имаме нужда от много повече подготовка. Но ето, тази година имаме пълна година вече. Следователно, можем да имаме истинска добра подготовка на това, което правим. Не казвам, че процеса на подготовка е перфектен. В момента водим преговори и трябва да разискваме абсолютно всичко, всичко, което е свързано с дейността ни през изминалите години, както и това, което ще правим за второто полугодие тази година, както и следващата година. Което означава, че ние не бива да правим същия компромис. Но много важна част от нашите правомощия е, че имаме такъв инструмент, който трябва да използваме, за да можем да имаме някакви ясни идеи, които да поставим пред комисията. Очакваме комисията и да ги последва, разбира се. Радвам се, че заместник председателя на комисията спомена, че искаме ефикасно законодателство и да се борим с администрацията, бюрократичната тежест, да имаме прилагане на практика на европейското законодателство. Много често се оказва, че ние нямаме нужда от ново законодателство, имаме нужда просто да приложим правилно съществуващото такова. И трябва да погледнем много задълбочено тук в нашия парламент дали може да направим повече, за да подсилим тази, това прилагане на практика. Тоест да работим в същата насока като комисията. И за това можем да подкрепим вашата програма. Също много е важно да синхронизираме законодателството с разпоредбите на Лисабонския договор относно актовете по изпълнение и по делегиране. Много дълго време видяхме съпротива от страна на съвета. Комисията трябва също да помогне на парламента да има пълни права в това отношение. Иначе ще сме винаги в една между институционална борба. И никога няма да постигнем нищо конкретно. За съжаление, комисията отегли този законодателен текст – но смятам, че в рамките на по-доброто законотворчество можем да направим много повече. Знаете, че трябва да се подобри мобилността и заетостта на пазар на труда. А, също и дигиталният а, график, който ще може да подобри заетостта, както и да подобри уменията на младите ни поколения. По-добър достъп до нови такива цифрови услуги. Следващото развитие на Европейския валутен съюз трябва да се базира на законодателството по шесторния пакет от мерки и двойният такъв и трябва тези два пакета да са напълно приложени и спазвани. Относно данъчното облагане, което също е интегрална част от реформата на държавите членки, искаме развитие също и също прехвърляне на данъчната тежест от труда към други форми. И нов тип законодателство. Борбата с измамите, данъчните измами, както и укриването на данъци, те, както и по-доброто законодателство в това отношение са много важни елементи. И накратко искаме парламента да каже, че да има дума в това занятие. Ето за това имаме такава резолюция. Надяваме се, че колегите ще подкрепят съвместната резолюция, която изготвяме. Благодаря. Благодаря. От името на ЕСИД Енрике Гареро, Салем думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Благодаря на господин заместник председателя на Европейската комисия. Ние извършваме двойно упражнение. Първо трябва да проверим какво е направила Европейската комисия, откакто е изложила своята предишна програма, откакто е встъпила в длъжност и от друга страна да се предостави възможност на Европейския парламент да допринесе за политическото ръководство, което трябва да извършва Европейската комисия. Това е част от интеринституционалното споразумение, но според мен то отива отвъд, защото политическото значение на това е много важно. Европейския парламент трябва да участва в политическото ръководство на Европейския съюз. Ако преценим е, е, какво е станало по време на първи етап е, от работата на Европейската комисия, според мен резултатът е категорично положителен. Програмата за инвестиции, гъвкавостта, програмата за економически растеж, дадоха възможност да се извърши обрат в економическата политика на Европейския съюз и тя да бъде насочена към всичко, което трябва да разрешим по време на кризата – економическия растеж и създаването на работни места. Едновременно с е, това комисията направи много съдържателни предложения във връзка с данъчното облагане. Е, освен това направи много смели предложения по миграцията. А освен това има амбициозни предложения и за енергетиката и изобщо за различни отрасли на економиката. Искам да кажа, че в работата на комисията има прозрачност. За мен това е много положително. За 2016 година приоритетите са достатъчно добре очертани в социалната сфера, в миграцията, в данъчната политика и в областта на демокрацията. По социалната политика всяка политика, която Европейския съюз провежда, трябва е, да има предвид е, социалния аспект на тази политика. Но трябва да говорим конкретно. Не е достатъчно просто да твърдим, че сме за социална политика. Трябва много по-конкретно да работим заедно. Например, при борбата срещу бедността, срещу отхвърлянето на някои хора от обществото, е, колективното трудово преговаряне, както господин заместник председател председателя на комисията току-що каза. Е, законодателството по мобилността на трудещите се и изобщо трудовото право е, предвид мобилността на работещите по валутния и паричен съюз ще има цяла поредица от предложения, но и при тях е, трябва да се отчита социалния аспект, е, защото трябва да има не само паричен и финансов съюз, трябва да има социално измерение на всяка дейност на Европейската комисия. В областта на данъчното облагане, мисля, че това се свежда до е, два основни аспекта – от една страна трябва да се облагат приходите е, там е, в страната, е, където те се генерират и освен това да има консолидирано данъчно облагане за предприятията. Комисията трябва да запази своя твърд курс и да настоява държавите членки солидарно да поемат разходите и последиците от хуманитарната криза, която преживяваме, но това трябва да е, стане е, чрез законодателни предложения и е, солидарно да работим по въпроса за убежището. Това е което мога да кажа и по въпросите на демокрацията. Моята група иска предложения с конкретни показатели, с задължителен механизъм, за да преодолеем е, пропуските и да се борим срещу нарушенията на човешките права в самия Европейски съюз. Има много общи точки и се надяваме през следващите години да можем да продължим да работим с Европейската комисия. Благодаря от името на ЕКАРА за две минути, Вики Форд. Благодаря ви. Миналата година от точно това място предупредих за безпредседенти предизвикателства, свързани с нашите економики, ресурси, безопасност и е, Днес ситуацията не е по-различна в Европа, дори в някои държави членки ситуацията е по-лоша. Европа има нужда от промени и политическия съюз не е решението и моята група не подкрепя такова предложение. В моята страна преди 6 години бяхме изправени пред една дълбока економическа криза. Имаше много без, голяма безработица. В Европа економиката трябва да е на първо място, както и нейната конкурентоспособност, като доведе до създаване на растещи работни места. Европейския съюз не трябва да създава нови е, закони, без да се знае какво ще въздействието върху малките предприятия и върху иновациите. Европейската комисия трябва е, да се концентрира върху това как да функционира по-добре на свящото законодателство, съкрати бюрокрацията за малките и средни предприятия. Всяка инициатива на Европейския съюз трябва да отговаря на една много проста задача. Дали това, което се прави, е ем, утежнява живота на малките и средни предприятия и на гражданите. Трябва да се ем, говори за това, че живеем в а, цифрова ера и трябва да справим така, че да подкрепяме развитието на цифровите технологии, не да възпираме тяхното развитие. Ем, да, имаме нужда от инвестиции, които се основават на частни инвестиции, защото а, това е необходимо много повече сега, отколкото в миналото. Трябва да спрем да си. А, да, да си представяме, че всички суверенни или държавни дългове са едни и същи, да се справим с проблема с Гърция. Имаме нужда от по-малко законодателство, но е, трябва да работим много целенасочено, за да получим подкрепа. Конкурентоспособността трябва да е на първо място и ние ще работим с всички останали, които споделят това виждане. Благодаря ви от името на Алде за 3 минути Софи Индвелт. Благодаря, господин председател. Господин комисар, може би ще отбележите с усмивка на лице, а, че в тази резолюция ние трябва да се съсредоточим върху големите неща, пък тук едва ли не е страница да се обясним какво точно искаме. И приветствам целта на Европейската комисия, както и е, нашето желание е да намалим бюрокрацията. Винаги е много добра идея да, да се намали бюрокрацията навсякъде. Но ако намалим бюрокрацията, колкото и да е важно това, не е отговора на всички важни предизвикателства, при които сме изправени сега. Няма да отговорим така на кризата с беженците, нито с кризата, на кризата на еврозоната, нито пък ще решим проблема с Шенген. Или пък няма да отговорим на господин Путин по този начин. Нима в такъв случай намаляването на бюрокрацията е най-важното. Трябва да не забравяме, че това, което правим тук сега е създаване на Европейски съюз, в който ще живеят бъдещите поколения, а не просто тук да разискваме дребните си политически раз, различия. Говорим за бъдещите поколения. Първата ми забележка относно по-доброто законотворчество. Доколкото аз се тревожа по този процес, тревожим се за процеса, защото крайният резултат е избор на политическа воля, докато самия процес там трябва да решим какви ще са инструментите как ще въведем истинска култура на прозрачност за всички документи, защото въпреки всичките ни а, е, гръмки слова, установявам, че и в трите институции, включително и тук в нашата, има един много консервативен рефлекс за затвореност, а не толкова отвореност. Нещо друго относно резолюцията, то говорят всички, името на всички нас – как ще получим истински отговор на нашите парламентарни въпроси, а не не отговорите, които обикновено давате. И а, когато говорим за отговаряне на законодателни предложения, вие, господин комисар, казахте, че точно това имате намерение да направите. Но има нещо смешно дори в факта, че гражданските инициативи, които изискват над 1 милион подписа, задължават Европейската комисия да отговори. Но този Европейски парламент, който е избран от тези над 700 милиона е, граждани, е, бива пренебрегнат. И в крайна сметка Европейската комисия може и трябва да прави много повече относно преразглеждането и оценката като цяло говорим за подобрение на еврозоната, за управлението и така нататък, но в това отношение има много повече от тези пет председателски предложения. Комисията трябва да застане заедно с Европейския парламент в борбата с а, разпадането, срещу разпадането на Шенгенската област и, и да иска свободно движение. Ние тук трябва да имаме истински механизъм за прилагането на член 2 от Хартата за, чове... за основните права. Надяваме се, че комисията ще го направи. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица за две минути Кристина Зубър. Сеньор комисарио, но difícil момент uh, que vários países Европа. Благодаря, господин председател. В много европейски страни хората преживяват тежки моменти и драматични събития, които поставят под заплаха свободното движение на хората, а евентуално, може би, поставят под заплаха самото бъдеще на тези хора. Зад всичко това стои едрия капитал, големите финанси. Ние искаме промяна – за да сме сигурни, е, че това не е един постоянен повод за все по-строги економии. Ние искаме да се намали и преструктурира дълга, за да остане на поносимо ниво за отделните страни, да не се турпилира развитието, да има средства за развитие е, трябва много трезво да умислим е, този въпрос, когато говорим както за бюджет, така и за финанси за да може е, страните да получат това, което им е необходимо. Е, трябва да има нов пакет за солидарност, нов пакет за работни места, е, който да бъде от полза за всички страни. Необходима е, е междуправителствена конференция, която да прецени какви са бюджетните изисквания за това. Ние трябва да променим и статута на Централно-Европейската банка, за да има демократичен контрол от страна на всички държави членки така че е, държави членки е, трябва е, да имат възможност за развитие. Това предполага валутна политика, т.е. законодателство за банков съюз и демократичен контрол върху този банков съюз. Отново казвам, че политиката е, трябва да обслужва интересите на хората и на трудещите се. Ако не е така, тя трябва да бъде променена. В момента полити... всичко е в полза само на едрото предприемачество и парламента трябва да изясни това. Благодаря за две минути и половина. От името на зелените, господ... колегата Байхасхот. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисарио, за уведните ви думи. По една тема всички можем да се обединим в тази зала, че Европейския съюз трябва да действа съразмерно, когато говорим за големи и малки неща. Но как се прави е, това разграничение между малки и големи неща? Говорим за политическо решение, да не говорим само за оценки на въздействието, за показатели, за таблици и така нататък. Говорим е, за важни теми и трябва да разграничаваме големите и важните дебати от не най-значителните дебати. Много критика се отправи към а, начинът по който се работи в Европейския съюз и за това, че има прекалено много правила, които се издават а, от Брюксел или за това, че а, в Гърция цари криза. И а, зато може би причината се кори в това, че има ам, различия, неравенство в Европейския съюз. Европейския съюз трябва да се превърне в един устойчив устойчив съюз. Това е голямото предизвикателство, пред което е изправена Европа. И ние всички трябва да сме едини. Господин Тимерманс, вие казахте, нека да се отървем от мита, че тази комисия не е прогресивна и не е амбициозна по отношение на законодателството. Трябва да кажа, че трябва все пак да има някакво, законодател... някакво доказателство черно на бяло. Когато го четем, да, виждаме, че вие имате намерение е, да сте по-амбициозни по пакета за економиката. Да, и това може би е по-амбициозно. И вие казахте на нашата политическа група, ми ще ви докажа, че не сте прави, защото ние бяхме скептично настроени и все още ние очакваме да ни убедите в обратното. Относно миграцията и първите планове за преместването, за преместване на комисията, на ние ги подкрепяме, но ние знаем, че това е само началото на един голям дебат. И в тази връзка комисията трябва да да създаде правила за трудовата миграция. Относно данъчното облагане и пакета свързан с него, той не е достатъчно амбициозен. Трябва да е достатъчно прозрачен, когато говорим за докладването страна по страна. За валутния съюз той трябва да е по-демократичен и по-социален. Това са все въпроси, които представляват истинско предизвикателство. И в крайна сметка трябва да се обединим, защото а, това е заложено и в а, междунационалното споразумение. И нека се обединим, нека да сме на равна нога, а да не се крием за зад някакви а, политически ам, дебати, защото всички сме поставени на едно ниво. Следващият а, от името на, на НДП Давид Порели. Благодаря, господин председател. Ясно е, след случилото се през изминалите няколко седмици, особено тази неделя в Гърция, че не можем просто да искаме да пишем програми за действие по същия начин. Виждате, случи се нещо, което, от което всички трябва да си извлечем полките. Сигнала, подаден от Ацина, не е просто технически сигнал, засягащ само конкретните ния въпрос, а става въпрос за изцяло политически сигнал и всички ние бихме могли да видим политическият му замисъл. Подкрепяме комисията Юнкер да изготви една работна програма, която да взема предвид всички основни елементи, които влязоха в играта миналата седмица. Комисията има правото и въз... на политическа инициатива и трябва да работи в името на всички е, народи в Европейския съюз, особено най-уязвимите. Например, бихте могли да преориентирате плана Юнкер, като вземете предвид е, критерии, е, свързани с регионите с най-тежко економическо положение. Ние като Европейски парламент трябва да се занимаваме с народа. И е, инициативите от политически характер трябва да предвиждат също подобна солидарност в бъдеще. Основните мерки трябва да се концентрират най-вече върху безработицата, е, растежа и е, заетостта. И също трябва да се помисли как да се намали бюрокрацията, да се увеличат обществените фондове и да се помогнат семействата и малките средни предприятия. И също да се борим с климатичните изменения. И, например, основни термини като корупция, данъчни измами, организирана престъпност, това означава, че имаме нужда от повече интегрирани действия на европейско ниво и не можем да си позволим да загубим доверието на гражданите отново. Комисията чрез своята програма може да направи много, за да възстанови доверието а, на нашите граждани. Нека да си върши добре работата и съвестно. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, колега Борели, че спазихте времето ви отредено за изказване. Лорензо Фонтана е следващият. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много неща ми минаха през ума по време на тази дискусия. Чувството, което изпитваме, е, че след една година сигурно ще спаднем в същото положение, ако не и в по-лошо. Въпросът е да стане ясно какво точно иска да направи Европейската комисия, не само в името на собственото си бъдеще, но в името на този Европейски съюз. Нещо не ми е ясно. Европейската комисия съзнава ли ясно, е, че има все по-голямо все, по, все, все, все, все повече пропуквания има и не е необходимо е, само да ги циментираме, за да не се е, срути къщата. По договорите трябва да има благоденствие. Това ни беше обещано преди десетилетия, но тези договори доведоха до бедствие. Сигнала от Гърция е политически. Аз просто ви умалявам да промените в още по-голяма степен своята политика. Планът Юнкер от миналата година изобщо не е достатъчен. Преди всичко, трябва да ни стане ясно кои са вашите същински приоритети, те, които е, може би премълчавате, защото ние дължим много на нашите малки и средни предприятия, ние дължим много на собствения идентитет. Ние смятаме, че Европейския съюз е силен, защото е разнообразен. Докато вие предвиждате действия за мултинационални компании, за големите банки, всичко е, да е, стане единно и ние само да сме цифри кадри. Това не е достатъчно е, и хората ще възстанат. Директивата Мейдин не беше прията. Продължаваме по преговорите за споразумението с Съединените щати. Тя може да, то може да бъде полезно за мултинационални компании, но не и за малките ни средни предприятия. Нека да погледнем е, останалата част от света. С какви очи гледа на него Европейския съюз? Защо не правим нищо за нашите брати християни, които са преследвани? Говорите за какви ли не Фобии, хомофобии и други, но не говорите за християнофобията. Е, Ислямската държава е на вратата на Европейския съюз. Това е най-голямата заплаха за следващите години. Благодаря колегата Кристина Морвай от името на независимите. Благодаря, господин председателю. Новата работна програма на Европейската комисия съвсем ясно заявява, че подкрепя всякаква легална форма на миграция и ще има строги мерки срещу нелегалната миграция. Това беше цитат. Господин комисарио, може ли да направите разлика между двете? Може ли да обясните на европейските граждани какво означава легална и нелегална миграция? Знаете, че легалната миграция може да означава някой да иска убежище, защото в собствената му страна се води война. Нека да ви попитам дали този човек ще захвърли паспорта си и всички документи на сръбско-унгарската граница. Защо не казва това лице, откъде идва, да речем, аз съм от Сирия, страна, в която се води война, искам убежище, ето моите документи. Ако тези хора наистина бягат от войната, която се води в страната, им как могат да оставят жените си, роднините си без надзор. Може ли да обясните това? И така, е, давам отново думата на господин Тимерманс. Благодаря, господин председател. Нека да отговоря на вашите коментари. Първо, нека да кажа, че има широка подкрепа за идеята да се работи заедно по работната програма на комисията. Това е целта. И разбира се, политическите приоритети са нещо, което се обсъжда и се избират тези политически приоритети след един задълбочен дебат между партиите. А, доколкото знам, така се процедира и така или иначе знам, че и в съвета, и в комисията има желание да се постигне едно междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Разбира се, това не е решението на всички проблеми. То няма да реши кризата в Гърция или пък ще, няма да се преборим така с Путин. Но това е начин да се опитаме да отговорим на исканията на огромен брой малки и средни предприятия, които казват, пилота на вас, на мен, когато е в държавите членки, моля ви, намалете бюрокрацията, помогнете ни, моля ви, въведете повече яснота, моля ви, помогнете ни да разберем а, законодателство, да имаме ясно законодателство, а не а, където а, държавите членки имат огромни възможности да надграждат над европейското законодателство и да ни затрудняват. Ето ето това правим ние. Помагаме на малките и средни предприятия, защото те са важни за економическия ръст. Това, разбира се, обаче няма да промени цялата същност на Европа, но ще направи разлика. Разлика за стотици хиляди души, които всеки измина ден се опитват да си осигурят прехрана за себе си и за семействата си. Ето това е важното начинът по който ние създаваме законодателство е много важен за стотици милиони европейски граждани. Дори и те да не знаят, че това е толкова важно, защото резултатът е нещото, с което те се сблъскват всеки ден. И нека да бъда и ясен относно оценката на въздействието, а също и по повече, по-големия контрол. Сега е моментът да решим да отнемем от политическата мощ? Не, не смятам. Просто трябва да имаме по добри информирани политици. По-добри оценки на въздействието. Това означава, че политиците, когато те решат а, да правят нещо, трябва да са добри, добре информирани. Обръщам се към господин Екаут. Не използвайте този аргумент, за да а, махате резервите, да махате също оценките на въздействията, просто да се базирате на вашата информираност. Не, не. А комисията не иска да използва оценка на въздействието, за да отнеме властта на политиците. Напротив, ние просто искаме всички да са по-добре информирани. И понякога виждаме в държавите членки, че подобни анализи стигат до едни заключения. И експертите казват, че ето тази мерка ще струва повече пари от другата по тези тези причини. Но ние понякога казваме, че ето този разход, въпреки че е по-голям, е важен и си струва, защото ще доведе до еди какви си резултати. Но именно а, за това имаме нужда от повече прозрачност. За да покажем също на нашите клиенти, ако мога така да се изразя, изразя за тези, които всъщност носят последиците от нашето законодателство, че ние сме а, отговорни и че ще махнем това надграждане на правилата на държавно ниво. Ако държавите искат да създадат по-стрикно законодателство, да, нека да го направят. Нали това искате във вашите правила? Ми тогава не, не обвинявайте Европа. Искате повече правомощия. Това, което ние разискваме тук, помага да бъдем по-прозрачни. Нали, за това искаме и повече е, до по-добро разпределение на делегираните актове и на изпълнителните. Що се отнася до комисията, ние ще а, е, предложим всички а, проекти за делегирани актове, ще ги публикуваме на интернет, за да можете да ги видите. Тоест, това е пълна прозрачност. За изпълнителните актове нещата са много по-сложни. Не можете винаги да го правите, но ние ще се опитаме да представим възможно най-голямата част от законодателството, първично, вторично законодателство, а, на общественото мнение, т.е. що ще бъде публикувано, за да се избегне непрозрачността. Надяваме се по този начин а, да получим повече прозрачност. Разбира се, трябва да действаме по важни елементи, било то миграцията. Миграцията е а, наистина ключов елемент. До година ще имаме заключения на съвета. А, комисията се придържа към своите предложения след дебат с вашите парламенти, ние считаме, че сме на прав път в това отношение. И ако ме попитате каква е разликата между законна и незаконна иммиграция, вярно е, има такива, които злоупотребяват с а, а, политиката за иммиграция. Това са незаконни иммигранти. И те не трябва да се смесват с хората, които наистина бягат, защото се страхуват за живота си. Много от нашите граждани знаят, че системата наистина а, страда от такива злоупотреби. И а, ние трябва да гарантираме една правилна система, на която хората да вярват. За тази цел обаче имаме прави... нужда от правила, които да се прилагат, така че хората, които заслужават обежище, да го получат. А, и много често, за съжаление, системата не им предлага такова обежище, а пък тези, които не заслужават обежище, да се върнат в страните си. Но също така имаме нужда това е чисто демографска гледна точка, имаме нужда за Европа, от друга форма, законна форма за иммиграция, хората да могат да подадат документи за виза и да дойдат да живеят и да работят в Европейският съюз. Не да са а, изоставени на добрата воля на трафикантите на хора, а да имат законният шанс да дойдат да работят в Европа. Смятам, че това също е част от решението. И в заключение, господин председател, нека да кажа, че за мен най-важното тук е, че нашите институции трябва да работят заедно. Не знам да има някакъв проблем между нашите институции и за тази цел трябва да работим добре заедно и да даваме ясни резултати на нашите граждани. Очевидни резултати. Но много често резултатите са малки. Броят от малки резултати също може да доведе до по-голям растеж, по-добра социална защита, по-добро бъдеще за стотици хиляди млади безработни, които все още е, очакват от нас бъдеще. Ето за това си струва да се борим. Благодаря, господин председател. Ähm, Благодаря, господин заместник председател от Тимерманс. До е, края на обсъждането са внесени 7 резолюции.